Dear colleagues, I can't wait uh, longer. Уважаеми колеги, нека да не чакаме повече, е, защото дневният ни ред е изключително натоварен. Нека да ви информирам за решенията взети вчера от координаторите, които трябва да се приемат от комисията. Взехме решение за разпределението на точките за политическите групи, а координаторите взеха решение е, да има по 7 точки на член за всички политически групи. Същевременно запазваме системата за разпределение, която използвахме до сега. Освен това, по отношение на разпределението на докладите и становищата, бюджета от социалистите и демократите за законодателни становища. Предложенията за научно-развойна дейност и за морския фонд за, за НП, за околната среда, социалисти и демократи и климата също. Що се отнесе до регламента за, на парламента и съвета за статистическата програма 2013-2017 година, все още няма взето решение. А, имаме още една седмица. Що се отнесе до директивата за концесиите, дадена е на зелените. Директивата за обществените поръчки отива у АЛДЕ. Директивата, другата директива за по обществените поръчки, а, и инструмента за предприсъединителна помощ за ЕНП, добросъседството ЕНП, статистиката за демографията в социалистите и демократите, гражданската защита за консерваторите и реформистите. Що се отнесе до незаконодателните становища, взели се първо иновационните финансови инструменти, социалисти и демократи и малките средни предприятия АОД. Също така координаторите взеха решение да информират секретарията възможно най- скоро за предпочитанията си и за броя на депутатите, които ще участват в трите делегации. Тази информация трябва да дойде до вас възможно най-скоро. И се разбрахме в Копенхаген да се срещнем не само с председателството, а да направим по пространно посещение. Е, Имам известни съмнения, но това бе взето е, като решение от е, координаторите. Господин Ван Нистелрой поиска от секретарията да прегледа възможностите за нови доклади по собствена инициатива, както и за доклади за приложението. Ще разгледаме въпроса. Господин Ван Нистора поиска и секретарията да провери възможността за съвместно изслушване заедно с ИТРЕ за постигането на отлични е, научни постижения. След това поканихме австрийския министр на регионалното развитие, за да представи проучване за регионалната политика и културата в Африка. А, извинете, в Австрия. Това бяха препоръките, направени от координаторите. Андрей Ковачев е тук, така че можем да преминем веднага към точка 18. Тя е изключително важна. Това е една от най-важните и най-сложни теми в контекста на свързването на политиката и преговорите по регулаторната рамка и многогодишната финансова рамка. Днес ще разгледаме работния документ и ще обсъдим темата. Надявам се, че представителите от Комисията по бюджета и от Комитета на регионите са тук. Виждам, че докладчиците от Комисията по бюджета няма как да присъстват. Андрей, заповядайте. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми колеги. Много се радвам, че мога да ви представя работния документ по многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година, и е, неговото отражение върху политиката на сближаване. Няколко по-общи думи в началото. Знаете, че сега разговаряме само за основните принципи за разпределението на финансовите ресурси след 2013 година. Оттам нататък определенето на конкретни цифри на ниво държави членки ще е възможно чак след като излезе предложението на датското председателство през юни. Има две основни цели, чиято задача е да упростят политиката. Инвестиция в економическо развитие и заетост е едната цел, а другата е сътрудничество в областта на политиката на сближаване. Смятам, че може да се разглеждат като подходящи взетите решения и все пак е добре да имаме предвид, че сумите, които за сега са задоволителни, може след това да бъдат урязани от държавите членки. Ако се направят такива опити, трябва да се противопоставим. Що се отнася до фиксирането на 2,5% от брутния вътрешен продукт, а, моля, погледнете преразгледания вариант, актуализирания вариант на документа. Там се споменаваше първоначално брутния национален доход, но вече комисията го е поправила. Става дума за брутен вътрешен продукт, т.е. още по-малко. Не мисля, че това е основателно и за някои региони може да се отрази отрицателно на тяхното развитие чрез кохизионната политика. Така че това решение за процентите, според мен, не е основателно и е добре да обсъдим този въпрос и да вземем решение за обща позиция. След това говори се за възможността регионите да, да освоят средствата, които са им на разположение. В този контекст е, предложението на комисията за автоматични мерки може да се е, приеме, стига да има известни гаранции. Нека сега да поговорим за неща, които споменахме и вчера. Първо за резерва за постигане на резултати. Е, предложението, както е по-настоящем, не е задоволително. Държавите членки могат лесно да поставят по-малко амбициозни цени, за да ги е, постигат лесно и е, така да привлекат към себе си и средства от този резерв, които би трябвало да отидат у страни, които все още нямат необходимия капацитет за освояване на средства. Затова е добре този тип резерв най-малкото да се ограничи на национално равнище, т.е. да няма възможност за прехвърляне на средства от една държава членка в друга. Друга важна тема, обсъдена вчера, е така наречена тематична концентрация – Тук ни трябва гъвкавост. Контактите ни с държавите членки показват, че е добре да има концентрация. Многогодишната финансова рамка трябва да е обвързана с стратегията Европа 2020 и не трябва да се допуска провал, какъвто имаше по-рано на Лисабонската стратегия. За това трябва целеустремено да се движим към целите, които сме си задали. Но в е, Европейския съюз има големи разлики между севера, юга, изтока и запада и затова регионите трябва да могат сами да правят избор а, и да избират за себе си измежду 11-те тематични концентрации. След това да поговорим за трите типа региони. Мисля, че е прекалено амбициозно от страна на комисията да определя процентите, които трябва да се инвестират в приоритетите по тематичните концентрации, като 80, 60 и 50. За по-малко развитите региони мисля, че трябва да се стремим да постигнем едно задължение с поне 10% по-низко. Очаквам вашите коментари. Що се отнася за пренасочването на кохезионни фондове към региони с БВП, с, на глава от населението по-малко от 90% е добра идея, но кохезионните фондове, фондове и тяхното използване в големи инфраструктурни проекти е доста неясно като цяло. Необходимо ни е а, изяснение точно как ще се използват и а, всъщност избират тези проекти и как ще се управляват. Що се отнесе до предложението на комисията, 5% от средствата на Фонда за регионално развитие да отидат за градско развитие, като цяло са добри. Формата за определенето на бюджета на Европейския социален фонд продължава да е ефективен начин да се осигури ефективност на инвестициите в човешкия капитал. И от процедурна гледна точка, нека да ви припомня нещо важно. Според член 312 от договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент има право само да излезе с положителна или отрицателна позиция по тази тема, но а, имаме възможност по своя правилник Комисията по бюджета, която е отговорна в тази област, да излезе с доклад по собствена инициатива, включително и предложение за резолюция, съдържащо препоръки за интерпретация и тълкуване. Това трябва да стане преди края на датското председателство. Комисията по бюджета обаче все още не е взела решение за междинния доклад. Това все пак по никакъв начин не пречи на нашата комисия да изготви за комисията по бюджета становище по темата. Това е в общи линии, колеги. Очаквам с нетърпение дискусията днес с вас и с Комитета на регионите. Извинявам се за това, че нямаше как да присъстват нито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 и <laughs> тук сме а, включили задължителните а, а, суми, свързани с общата стратегическа рамка. Вчера получихме обяснения, те ни бяха представени и те показват, че ние сме винаги против тези задължителни суми, защото те пречат на качественото изготвяне на политики. Спирам тук, защото съм съгласен с всичко останало, което е казано от докладчика и още веднъж му благодаря за чудесната работа. Съжалявам, но другия докладчик Сянка не е тук, така че бих искал да помоля господин Алфонси да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Нашата група по въпроса за многодишната финансова рамка имаме някои предложения, които отговарят на което комисия, бюджетната комисия изложи вчера. Първо трябва да се развие една регионална политика в тази многогодишна финансова рамка и нашата комисия трябва да бъде в състояние да постави на масата за съответните аргументи, като основните са това, че тази политика е принадена добавена стойност, европейска добавена стойност и истинска, бо, истински инструмент за борба срещу кризата. И мисля, че това, което вече беше направено през последните 25 години, това е печата на Европа и това е духа на Европа и трябва да може да накараме всички да разберат, че а, регионалната политика не е само да се правят, че прекомерно много економиите, прекомерно силните економии вредят на Европа. Но нас мисля, че ме важно е да накараме Европа да бъде малко по-гъвка в предложенията, което, които прави и трябва да, да не, все пак да не забравя своите приоритети, но с повече гъвкавост. И това, което лисва в предложението на комисията днес, това е имаме чувството, че влизаме в дискусията по оперативните, бъдещите оперативни програми с, само с една гледна точка, която идва от Брюксел. Но трябва все пак да чуем мнението и на регионите. Трябва да бъдем способни в бъдещата програмиране, да заложим една истинска, един механизъм за, на, на, на обмен, който да позволи да може всички местни, регионални власти да могат да изложат своите приоритети и да може да се проведат преговори, които да бъдат по-истински. Това е един от приоритетите, които ние искаме да развием и мисля, че Подходът, който започваме днес, е основен за бъдещия живот, особено на Европейския съюз, особено за период 2014-2020 година. Благодаря, Франсуа. Благодаря. Нека сега да дадем думата на Фло Лукас, която е докладчик по бюджета в Комитета на регионите. Заповядай, Фло, имате... Заповядайте, Фло, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря за поканата да съм сред вас тук днес. И слушах с голямо внимание казаното от колегите. Коментарите им отразяват до голяма степен това, което е включено в становището. То подкрепя до голяма степен становището на колегите тук и работата, която те вършат. Ние приехме становището на 14 декември и до някъде с гордост казвам, като представител на Великобритания, нямаше нито един член на делегацията от Великобритания, който да гласува против. Да, разбира се, тук имаме включени данъка върху транзакциите, и не всички гледат с положително око на това предложение, но все пак успяхме да прокараме своето предложение. Становището е само началото. Тук започва нашата работа, защото искаме да въздействаме върху преговорите. Имаме и няколко политически цели в рамките на този дебат. Най-напред ние искаме да запазим някои основни предложения, предложени от комисията. Общия размер на бюджета, създаването на отделна категория за регионите, както и дефиницията планирането на собствените ресурси. Искаме да се борим и с всякаква форма на макроекономически условности и да се води дебат на многонационално ниво. Според нас това е изключително важно. За нас е истинско удоволствие, че ролята на Европейския парламент по време на този преговорен период беше подсилена. Много е важно да е, се достигне и до процедура на съвместно взимане на решения с други е, заинтересовани лица. Това е много важно за бъдещето на демокрацията в Европейския съюз. Ние сме изготвили становището, като се опитахме да включим възможно най-много заинтересовани лица от центровете за европейски политики, през регионалните и местни власти, които са представени и тук в Брюксел. Провеждахме семинари с заинтересовани лица, водихме структурирани разговори с всеки от комисарите и провеждахме работни срещи с колегите тук в Европейския парламент, постоянните представители, комисията, националните делегации, политическите групи. По този начин искахме да информираме всички заинтересовани страни за решенията, решенията взети от комитета на регионите, защото според нас те са важни. Ние искахме всички заинтересовани страни да имат думата при формирането на това решение. По този начин ние ще подпомогнем процеса, който тече и във вашата комисия. И така, някои основни послания от комитета. На първо място структурирането на бюджета. Ние смятаме, че нивото на финансиране трябва да се разглежда като минимално изискване, за да се достигне до амбицията, амбициозните договорености, които са заложени в договорите и Европа 2020. Не е добре да се казва нещо в рамките на Съюза, извън Съюза да излизат други неща. Спадането от 3% според нас е оправдано в с оглед на настоящата ситуация. Според нас е добре наистина да се споменава и териториалната и економическата кохезия, като тук говорим за функции от бюджета едно. Според нас под този таван би било невъзможно да се преместват и трансферират средства към региони, които се нуждаят от тях. Ние сме изразявали своето мнение във връзка с условията, най-вече защото ние сме срещу всякаква форма на макроекономически условия. Според нас в настоящите условия това ще бъде контрапродуктивно няма да мотивира местните власти да освояват максимални средства налични в пакета. Що се отнася до условията ex-ante, те служат за инструмент за гарантиране на ефективността на програмата, като тук се подобрява и техническия капацитет, а не само прилагането на европейското законодателство. Бихме искали да има договор за партньорство между държавите членки, регионалните и местни власти по конкретни условия екс-анте. Say lose-lose situation in relation to the fact that that reserve is allocated on the много е важно да има резерв за постигане на резултати, като те този пакет за постигане, резерв за постигане на резултати трябва да бъде обвързан с националните бюджети. Всички тези цели трябва да бъдат постигани при определени условия по сходен начин трябва да има сътрудничество между местните, регионалните и национални власти, за да могат да се набележат правилните условия екс-анте, а не да се решават отделените суми на базата на критерии, които не са напълно обективни или измерими. Спомена се и тематичната концентрация ние отхвърляме концепцията, че по-богатите райони трябва да отделят своите средства само единствено за научно-следователска дейност и иновация. Разбира се, това е изключително важно по отделните оперативни програми, но такива неограничения няма да доведат до положителен резултат, имайки предвид разнообразното естество на регионите в Европа. Много е важно да се постигат целите на Европа 2020 по различни пътища. Също така трябва да вземем предвид равнопоставеността на, полове, на половете. Освен това, не трябва да се забравят и други компоненти, като това да се създават истински възможности за предприемачеството и включването на младите хора, което ще е добре за бъдещето на регионите. Споменах Европейския социален фонд и що се отнася до програмирането, ние искаме да повторим, че ЕСФ трябва да остане добре внедрен в европейската кохезионна политика. Трябва да се набележи наистина обща стратегическа рамка, която да доведе до един общ набор от стратегически насоки. Що се отнася до географското разпределение, ние одобряваме паневропейското естество на кохезионната политика. Трябва да има повече средства, които се отделят за по-слабите райони, но и силните райони трябва да получават средства, за да се справят с предизвикателствата. Европа е Европа на действието. Ние виждаме живота, който кипи по улиците, в градовете. И наистина не трябва да изключваме нито един аспект от живота, защото не е това целта на кохезионната политика. Приветстваме създаването на категория от региони в преход. Да, отбелязвам това, което каза господин Ковачев в тази връзка, но искаме да кажем, че таваните не трябва да отразяват бюджетните кредити, които са под нивото на освояване за 2007-2013 година. Това би било в ущърп на всички. Що се отнася до управлението и кохезионната политика, компетентните регионални и местни власти трябва да бъдат считани за партньори на националните власти при, всички, при целия процес на освояване на фондовете. Ние предлагаме териториални пактове между регионалните, местните и националните власти. Това трябва да е факултативен инструмент, който да е наличен в съответствие с работата на националните власти. Много е важно те да бъдат включвани в надзора на инфраструктурните проекти. Няма смисъл да има управление и организация извън конкретния регион – ако проектите по инфраструктурата се управляват на местно ниво. Госпожо председател, за мен е истинско удоволствие е да чуя, че толкова много колеги са участвали в изготвянето на становището и че ние получихме голямо одобрение <laughs> в Комитета на регионите. Само двама колеги, и то не от Великобритания, гласуваха против. Това дава голяма сила на нашето становище. Ние стъпваме на него за да водим истинска борба. Структурните фондове, кохезионните фондове са много важни за бедните региони, но също и за онези, които няма достъп до системите в по-богатите региони. Ние смятаме, че кохезионната политика работи и трябва да направим, да кажем ясно това Нека кохезионната политика да не претърпи промени, защото това ще е в ущърп на всички, които се възползват от нея. Благодаря. Благодаря. Държа да благодаря на, на докладчика за хубавия текст, за добре свършената работа. Е, чухме нашия докладчик в сянка също. Имам един принципен въпрос, който вчера беше зададен по време на събранието на координаторите. Имам притеснени, трябва да се изчисти от процедурна гледна точка. По време на преговорите по финансовата рамка, известен брой неща трябва да бъдат определени, но преди това трябва да се реши в, за общия пакет. А, мисля, че ще бъде много трудно да се започне дебата с докладчика. Но с, и да започнем с съвета да дискутираме за проценти. Не смятам, че бюджетната комисия ще говори с съвета по този въпрос. Според мен не е това, което е записано в доклада Гарига. Мисля, че това е нещо много по-общо. В този документ става дума за цели, за общи данни и не е за пръв път да чувам да се говори, че трябва да се влезе в подробностите в рамките на многогодишна финансова програма. И мисля, че трябва все пак да внимаваме ние самите да не си създадем проблеми. Трябва да си свършим работата в рамките на процедурата за съвместно решение, а в рамките на... защото се отнася до годишната финансова рамка, ние нямаме дума... Няма да взимаме решение, съвместно решение не искам да кажа, че господин Ковачев няма да защитава интересите на комисията режи, но аз лично имам някои съмнения. Имам съмнения, когато бюджетната комисия се занимава с, някакъв, с някаква тема, трябва да се види какъв е мандата на тази бюджетна комисия и по какъв начин може ние да повлияем върху преговорите. Благодаря. Благодаря. Нека и аз да се изкажа в подкрепа на казаното от Констанце. Добре е да проверим дали бюджетната комисия а, е, има същите, е, е в същото положение, както беше комисията ШУР, защото всъщност мандата на ШУР е по-различен. А на бюджетната комисия се полага да обоснове сумите. Не можем да решим без да гласуваме. За това трябва много внимателно да видим какво се иска. На второ място, какъв е графика на бюджетната комисия? Бюджетната комисия би искала да повлияе на позицията на комисията, която ще бъде прията през юни или през юли. Първи път, когато ще е, има такава заседание, те трябва да гласуват в комисията най-късно два месеца, след два месеца за да може да са готови на време за пленарна зала. Така че имаме проблеми с графика. Трябва да се изясни въпроса за организацията и за времето. Томас Дойч. Köszönöm a lehetőséget, kedves eh, elnök asszony, tisztelt... Eh, Благодаря много. господин председател, уважаеми колеги. Нека първо да ви изкажа своите благодарности. Благодарности на господин Ковачев за и работен документ. Този документ много добре отговаря на законодателните инициативи, по които работим. Искам да добавя два коментара към казаното до тук. Това, което ще кажа, всъщност е свързано с казаното от Констанце. Защото смятам, тъй като съм присъствала на дискусиите тук в комисията през последните няколко месеца, а, имам впечатлението, че в самата Европейска комисия има две различни работни групи, които изготвят е, е, различни идеи за бъдещето на кохезионната политика. Едната група или може би едната школа, едното течение на мисълта има за цел да създава предложение, за да подкрепи публично работата на комисаря Хан а, и а, в парламента, в нашата комисия, комисарят Хан изложи точно тези стратегически цели, за които комисията може да получи много подкрепа от парламента. Същевременно обаче изглежда, че има и друга работна група или може би школа в комисията, която просто не е наясно с тези стратегии и разработва законодателни предложения, обобщавайки множество предложения за законодателство в предложението за многогодишната финансова рамка. Просто оставам с впечатление, че между предложенията, които виждаме, и стратегическата визия, която ни беше представена тук, пред тази комисия и пред по-широката общественост всъщност, за развитието на кохезионната политика, връзка няма. Така че това е свързано с казаното от Констанца. Има и още един проблем. Един голям въпрос. Той е дали Комисията по регионално развитие има каквато и да било възможност да повлияе на бъдещето на кохезионната политика и на решенията взети във връзка с нея. Ако нещата продължат така, както вървят, Изглежда, че комисията по бюджета и делегацията от нея, която участва в преговорите, ще участва в преговорите по бюджета и ще вземе решение за основните въпроси, свързани с политиката на сближаване, а пък глазурата на тортата ще бъде едно съгласие е, от нас. Тоест, бъдещето на политиката вече ще бъде решено без нас. Затова е добре да настоим стратегическите цели и конкретните предлагани решения да бъдат свързани. Стратегическите цели са добри, но конкретните решения на този етап не са особено задоволителни и позицията и работата на Комисията по регионално развитие трябва да се вземе предвид. И накрая, във връзка с казаното от господин Ковачев, и аз съм съгласен, че трябва да се наблегне на тези четири точки, които той спомена в уводните си думи. Подкрепата, която се предлага на различни държави членки от кохезионните фондове, трябва да се максимизира на 2,5% от БВП. Това за мен е неприемливо. Няма връзка между това предложение и стратегическите цели, формулирани от комисаря и изложени тук пред тази комисия. Така че напълно съм съгласен с е, опасенията на автора тук. Що се отнесе до тематичната концентрация, докладчикът беше напълно прав принципът на гъвкавост и конкретните предложения, що се отнася до тематичната концентрация, на практика си противоречат. Господин Олбрихт често заявява, че много инструменти, включително и инструмента за свързване на Европа, много решения като цяло се позовават на система от категории, по които на практика яснота няма. Нещо, което доста затруднява работата по-нататък. Затова, според мен, е много важно да минем отвъд споразумението за стратегията и стратегическите цели. Ясно е, че това споразумение е важно, но трябва да обсъждаме и конкретните решения. Мисля, че предложението на господин Ковачев вървеше именно в тази посока. Благодаря. Председателката, нека да закрием списъка на желащите да се изкажат. Шестима са те. 12 минути имаме, е, така че имате не повече от 2 минути на оратор, за да можем след това да преминем към гласуването. Съжалявам за ограниченията, но е, вчера, поради това, че Колегите говориха твърде пространно, 20 човека не можаха да вземат думата. И така, Ламбер, заповядай, имаш две минути. Да, вярно, вчера все пак е, продължихме, независимо от всичко. И няколко кратки забележки. Е, мисля, че не трябва да бъдем толкова отрицателни, защото имаме тук е, добри предложения от Европейската комисия. Мисля, е, че ако комисията не беше направила нищо, щяхме да критикуваме. Трябва да държим сметка за това. Тук имаме една добра изходна позиция, добри предложения на масата и мисля, че също трябва да се върнем на този работен документ. Вчера няколко пъти се постави въпроса за гъвкавостта, за тематичната концентрация. Подкрепихме тези принципи, но мисля, че трябва да видим какви са различните елементи, които могат да получат отговор от е, страна на бюджетната комисия. Зададохме няколко въпроси. Те трябва също да бъдат зададени на бюджетната комисия, както въпроса, примерно, за капинг е, за тавана. Това е, има един анализ, който може да обясни по какъв начин се е, разпределят фондовете между държавите членки за периода 2014-2020. И мисля, че трябва да настояваме да получим отговори на въпроси, които зададохме. И така, още веднъж да кажем, че ако не получим отговор от тяхна страна, няма да може да напредваме. И не виждам защо има толкова равнища нива. Тук сме в парламента, имаме колеги, живи колеги, които работят в различните групи, които могат да бъдат наши събеседници. Вчера ни се каза, че има различни такива етапи на, на преговори, но все пак ще трябва да говорим с другите колеги. Е, иначе няма да може да продължим да работим. Ние работим по процедурата, становищата са част от нея, но все пак трябва да продължим работата. Вече говорихме с Констанца. Работим по разходите, но трябва да сътрудничим и с други екипи и други групи. По някой път те ги няма. Но нека да поемем нашата отговорност и да продължим. Господин Ян Обрихт има думата. Ще се опитам да съм възможно най-кратък. Съгласен съм, че не трябва да разделяме компетенциите на комисията по бюджета и да не им позволяваме да навлизат в кохезионните политики. Също така по многогодишната финансова рамка е добре да подкрепим по-голям бюджет. Не става дума само за сближаването, става дума за големината на бюджета като цяло. Първо, сумата в бюджета. Второ, пропорцията на кохезионната политика в бюджета. Смятаме ли, че достатъчно или не, трябва ли да подкрепим, трябва ли да подкрепим кохезията в бюджета? Има и противоречия. На трето място. С които не всички ние сме съгласни. Предложението да се фиксира на 2,5% от БВП. Какво е това? Да се увеличи, да се махне таван или да стане по-гъвкав, или да има различен таван за различните страни – няма яснота, има различни отговори. Втори елемент. Докладчикът казва, че тези 5% свързани с резерва за постигане на резултати не са коректни. Съгласни ли сме? След това съгласни ли сме, че 25% за социалния фонд е приемливо? Според докладчика този фонд е много важен за инвестициите в човешки капитал. 40% за други региони в зависимост от, връз... в зависимост от тяхното развитие. Та това са много въпроси, по които мисля, че има несъгласие. Като цяло е много важна ролята на кохезионната политика в бюджета и не трябва да допускаме другите да навлизат в тези подробности. Благодаря, Дерек Воган. Uh, uh, да, благодаря, госпожо председател. Най-напред да кажа, че много се радвам, че презентацията от Комитета на регионите беше направена от представител на Великобритания, което доказва, че не всички британци са срещу Европейския съюз. Много от нас са проевропейски настроени и виждаме ползите от Европейския съюз, най-вече кохезионната политика, защото там, откъдето идвам, много често се ползваме от фондовете, от финансите, които се предоставят по тези програми. Само някои неща по дискусията по процедурата. Говорим два поредни пъти по бюджета и ние като комисия по бюджета искаме да гарантираме, че парламента участва в преговорите по следващата финансова рамка, а не просто да даваме своето одобрение одобрение или неодобрение накрая. Може би тази система не е съвършена но поне в момента, когато става дума, да речем, за съвета по общите въпроси, там участва парламента, не знам какво въздействие ще имаме в крайна сметка, но поне до някъде взимаме участие в тези дискусии на ниво Европейски съвет. Искам също така да кажа, че Комисията по бюджетите ще сподели притесненията на тази комисия за общото ниво на предложения бюджет, а също така и общото ниво а, за, на средствата, които могат да се отделят за кохезионна политика в бъдеще. Разбира се, основният проблем тук е свързан с държавите членки или поне с някои държави членки, които искат замразяване на бюджета, орязване на бюджета. А, някои предложения има от държавите членки във връзка с кохезионната политика, а, които предлагат след 2013 година сумите да бъдат абсолютно отрязани, не просто замразени. Тоест, тук имаме много важна роля по време на тези дискусии. Едно от най-големите ми притеснения, които съм изразявал и а, преди а, това, а, са нивата, които се предлагат, защото тук наистина имаме намаляване на гъвкавостта. Тук говорим за 5% за градските зони, говорим за същите процента за резерв за постигане на резултати и така нататък. Но това не ни дава повече гъвкавост. И пак казвам, че може би комисията по бюджетите няма да сподели тези тревоги. Тук говорим за основния принцип в бюджетната комисия, че искаме колкото е възможно повече гъвкавост Тоест, тук може би ще имаме съюзник в лицето на бюджетната комисия, ако постигнем тази цел. Но е важно наистина да бъдем равнопоставени, нашата комисия, комисията по бюджети и да се стремим те да бъдат наши съюзници. Съюзник трябва да бъде и комисията, Европейската комисия, защото по този начин могат да се решат редица проблеми и въпроси в обсъждане с тези институции. Много ви благодаря. Стоя Корнелия Ернст. Благодаря. Е, най-напред искам да благодаря на докладчикът, който съвсем конкретно обясни за какво става дума. И аз напълно споделям вашето становище, по-специално за тавана. Трябва да се говори по този въпрос. А, трябва да се уточнат нещата за регионите, да се каже до каква, до каква степен това е контрапродуктивно. И така. Ако не е предвидено да се говори по този въпрос отново, мисля, че с бюджетната комисия ще трябва да се разберем да разгледаме нещата отново. Мисля, че ще е много полезно. Защото комисиите, които не са сезирани по същество, могат да имат други виждания и трябва да им се обясни как стоят нещата. Иначе имам някои въпроси. Става дума за един нов финансов инструмент. Мисля, че трябва да се разиска този въпрос по-подробно. ние сме за тези фондове, разбира се, но трябва да видим къде какво ще се а, изпълнява. Къде ще трябва да се продължи субсидирането, къде ще трябва да бъде спряно. Става дума за обновителните фондове, а пък, що се отнася до кредитите за кохезионната политика, също трябва да се разгледат, трябва да се видят какви са точните, точните цифри, ако оставим на страна Connecting Europe. има много бедни страни, но кредитите не са много. И трябва да видим какво ще се реши. Дискусията е започната, започнала вече, но искам все пак да подигна този въпрос. Съветът трябва да се справи с някои предизвикателства. Стои въпросът и за регионите, преходните региони. Трябва да се уточнат цифрите но не знаем дали това, което вече е представено като цифри, е достатъчно. Мисля, че ще трябва все пак да бъдем по-точни. Дали ще бъде малко повече или малко по-малко, но имаме време. Благодаря. Jens Nielsen, моля. Tack så mycket, herr ordförande. If it's okay, I can speak Swedish? Yes, of course. Yeah?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 Можете да говорите на английски, на гръцки и на много други езици, но не и на шведски. Днес... <clears throat> Добре, ще се опитам да говоря на английски тогава. Uh, if the negotiating with the budget is going to be a dis... Мисля, че преговорите по бюджета могат да ни променят позицията по този регламент, особено ако са много тежки. Лесно е да се говори за Северна Финландия, за Северна Швеция, но нека да кажа докладчика, както е Фло от Комитета на регионите, когато се изказаха, всъщност думите им бяха музика за моите уши. Те са готови да се борят, да защитават кохезионната политика. И искам да кажа, че една от държавите членки, която иска да ореже бюджета, е Швеция. Мисля обаче, че регионите в Швеция подкрепят по-скоро Комитета на регионите, а не шведското правителство. Благодаря. Uh, Благодаря, Йенс разбираш тогава, че твоята задача е да промениш позицията на правителството, нали така? Последният оратор в дискусията, господин Кели. Благодаря. И аз ще говоря на английски, а не на ирландски. Ще направя няколко по-общи коментара. Както посочи, посочва комисията, кохизионните е, фондове са необходими в всеки регион в Европа. Обаче, моят въпрос е, знаят ли всички това? И ако не, защо не го знаят? И гражданите знаят ли това? И защо не го знаят? Много често хората имат представа, че средствата идват в региона им от собствената им държава. Така си мислят. Не си дават дори сметка, че средствата идват от Европа. И какво остава Отрицателно отношение към Европейския поли... съюз се заражда на много места. Не е добре тези отрицателни настроения да се пренебрегват. И за това мисля, че в бъдещите потоци финансиране е добре да има някакъв елемент на връзки с обществеността, за да се види какви усилия се полагат, за да стигнат средства до всички бенефициенти и до държавите членки и до регионите. Благодаря много, Шам. Преди да дам думата на Андрей за коментари, Нека и аз да направя едно обобщение. Като цяло сме съгласни с вашата идея. Добре е, че сте определили конкретни точки, които трябва да влязат в позицията на парламента. Съгласни сме с точките и сега е много важно да работите с докладчиците в сянка, за да се види е, кои е, неща е, трябва да се доуточнят. Господин Ковачев, благодаря, госпожа председател. Точно така, този работен документ е просто началото. просто посочваме къде има проблеми. Тези 2,5% са определени напълно произволно, няма каквато и да била матическа фи, е, фо, формула. Дори комисията не може да каже как така е предложил 2,5%. Що се отнася до резерва за постигане на резултати, аз съм против 5% резерв за резултати. Не виждам защо един регион трябва да страда, защото някой друг има по-високи резултати, нещо, което може понякога да се дължи на политически причини. А сега ораторът преминава на немски. Имаше отличен въпрос от колегата Клео. Трябва да уточним въпроса, който повдигнахте с Комисията по бюджета. Много важно е да се обсъдят всички подробности и да уточним нещата с бюджетната комисия. И да се види до кога те могат да вземат решение за е, бюджетната политика от е, кохезионна гледна точка. И за това мисля, че е добре да проведем съвместно заседание с бюджетната комисия, както предложиха и някои от колегите. Благодаря много за всички изказвания. Сега с показаното от докладчиците в сянка, определените точки, по-низки, по-високи проценти, общи позиции, трябва да изразим тук в комисията и всичко това да се определи за бюджета. Председателката. Ня, значи ня, не трябва да вземем допълнителни решения днес. Преминаваме към гласуването. Първо нека да направим проверка, за да видим дали машините за гласуване работят. Моля, сложете си картите в машините за гласуване. Ah, because I need. A... We forgot. We forgot. I'm sorry. Uh, no problem. No, yeah. but, but maybe. We are always moving the vice chairs. Maybe you can move one of the colleages from here and let yeah. George. Yeah. Yeah. Um, Уважаеми колеги, много ви моля да сложите картите си, за да можем да проверим системата. Трябва да изчакаме Марко да седне. So can we, we are open. Може да започнем гласуването. Всъщност трябва да проверим системата. Начало на гласуването. Uh, Уважаеми колеги, пробваме системата. След малко ще изключим а, монитора за проверка. Няколко души не са гласували, не са пробвали дали могат да гласуват. Доколкото разбирам, при всички работи, така че можем да приключим с това упражнение. Uh, Сега минаваме към първото гласуване, което е за бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги в Европейския съюз. Джомария Угия е се докладчик по становище. Започваме с компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към изменение девето за, против, въздържали се, приема се. Компромисно второ за, против, против, въздържали се, приема се. 16-то устно изменение. Някой против устното изменение има ли? Няма. Гласуваме по устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, Приема се. Сега минаваме към компромисно пето за, против, въздържали се, приема се. Компромисно, извинявайте, извинявайте. 35 за, против. Тук трябва да проверим по 35-то изменение. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 20, на 20, 26 от 19 гласа. Компромисно 6 за. Извинявайте, Елен. Извинявай, да се включиш микрофона. Sur le compromis, euh, 30... По компромис 35 е, сбъркахме и двамата с Борис. И двамата сме за. Не, не че това нещо променя, но но все пак е, държим да го уточним. Просто заради да се запише в историята. След 20 години, 30 години ще кажа, те гласуваха за. Компромисно 6, уважаеми колеги. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега минаваме на изменение 43-то. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 44-то за? Против? въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Сега крайното гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. 41 гласа за, 1 против. Поздравления. Приема се. Сега. Минаваме към второто гласуване. Гласуване по управление на качеството на европейската статистика и изменение от Ежбиета Катържина Лукачевска. Тук имаме едно изменение от господин Бесет, плюс устно изменение от докладчика. Някой има ли против устното изменение? Никой. Гласуваме изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Има устно изменение за коригиране на четвърти параграф. Някой е против внасянето. Гласуваме го за, против, Въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият документ, електронно гласуване, начало на гласуването. Ламбер, как ще се гласува? Uh, 44 44 гласа за един въздържал се, приема се поздравления. Значи свършваме гласуването, много бързо приключихме, така че можем да минем към следващата точка на нашия дневен ред. Катрин Бердер, нашата застраховка живот, нашият природен капитал, стратегия на ЕСЕ за биологичното разнообразие до 2020 година. Давам направо думата на госпожа Бердер. Благодаря ви, госпожо председател. Yeah. Катерин, let's try to just... Катерин, да пробваме. Също говориш по-високо. Не знам, може би нещо казах, което изгони всички. Сега съобщението на комисията по стратегията за биологично разнообразие до 2020 година беше публикувано през май 2011 година като неразделна част от стратегията на ЕСЕ и като част от стратегическите инициативи. Да, в съобщението има много интересни идеи за ограничаване на климатичното изменение и загубата на биологично разнообразие. Въпреки това има някои така, компоненти, които могат да подобрят цялото съобщение. Ние разгледахме това предложение в Комисията по околна среда и бих искала да споделя своите мисли по моето собствено становище. Най-напред по параграф 1, що, става, там става дума за неендемичните видове, за климатичните изменения, за използването на собствени ресурси. Тук се това наричаме тихата криза. Тези проблеми имат и ще продължават да имат все по-сериозно въздействие върху качеството на живота на всички граждани на ЕСЕ. Нуждаем се от спешни мерки на всяко ниво на управление. На второ място, много е важно местните, регионалните власти да мислят за опасностите за околната среда и хабитатите и да включват тези опасности във всички свои проекти. Градските зони е, не само с заплаха за много от видовете, но представляват и ново место обитание за някои диви видове. Това трябва да бъде е, разпознато като е, положение, което въжи в момента и да бъде включено в плановете на градската управа. Освен всичко друго, трябва да подчертая, че в тези времена на финансова несигурност когато околната среда се смята за не особено голям приоритет, потенциалът на зелената економика като генератор на умения и, зелен... и работни места, свързани с озеленяването и инфраструктурата, са много важни. Вчера изслушахме датския министр тук в тази зала Чухме, че бенефициерите на структурните фондове и местните власти трябва да знаят повече за значимостта на биологичното разнообразие. местните и регионалните власти трябва да включват общностния сектор много по-често в тези въпроси. Много често губим традиционно познание – а трябва да го включваме в настоящите проекти, вместо да го замитаме под килима. Освен всичко друго, биологичното разнообразие е включено в работа на много НПО-та и ние трябва да ги окоръжаваме да бъдат част от планирането на всички тези процеси, свързани с финансирането. Искам да благодаря на моите политически съветници Марина Пенчева и Даяна Хас за много плодотворното сътрудничество. Искам, бих искал да чуя мнението на колегите по тази много важна тема. Много благодаря, Катрин. Не знам дали е Маркос Курия е в стаята. Вие ще го представяте? Добре, имате думата. Е, си, президенте, колега Скурия, но не пил. Благодаря. Е, нашия колега Скурия вече не е член на нашата комисия. И следователно бях поканена да го замествам в рамките на този доклад. Искам да благодаря на колегата, че представи това становище, защото смятам, че този документ е действително от е, много голяма важност за продължаването на работата на нашата комисия. Всички ние знаем нашата работа основно е ориентирана към програмирането на разходите, в зависимост от критериите, които са залегнали в кохезионната политика. Вчера много говорихме за тази програма и трябва да се знае, че екологичната политика, опазването на околната среда и всичките досиета, които са свързани с това, са също основни елементи. Мисля следователно, че е изключително важно комисията да, се, да сезира по същество комисията, която се занимава с тези становища и да държи сметка за това, което ние ще предадем като становище. А що се отнася до връзката между по различните политики, здравето, планиране на територията, екология. Мисля, че трябва да се постави ударението върху различните инициативи, които са включени в а, градските програми, защото ми се струва, че е много важно да се държи сметка за тези синергии и тези градски програми също да държат, да държат сметка за тях. В а, тази програма се посочват известен брой мерки, които би трябвало да позволят да се съчетае прогрес, развитие, растеж, но същевременно и спазването на биологичното равновесие. С други думи, ние трябва да си поставим трайни екологични цели. Още веднъж искам да благодаря на нашия колега докладчик за работата, която оценявам високо и ние ще имаме възможност, без съмнение, да участваме също и да допринесем, да ви запознаем след това с нашата работа и накрая да може да направим едно изчерпателно предложение за Комисията по околната среда. Благодаря ви. Много благодаря от социалистите и, демократите Волче Холиничак. Не, вие не искате да се изкажете като докладчик в сянка? Okay. Tak, przepraszam <laughs> bardzo, zająłem się akurat w tym momencie innymi sprawami. E, e, e, chciałbym wyrazić opinię, że w tej przedmiotowej sprawie nie mamy, nie mamy... Искам да взема думата, за да разгледам а, този проект, който днес а, така ни интересува. Просто за да кажа, че напълно подкрепяме предложението, което беше представено. Нямаме никакви коментари по него и ще продължим да го одобряваме изцяло. Благодаря. Благодаря сега докладчика Сенка от Зелените. Много благодаря, госпожо председател. Ние също искаме да благодарим на докладчика, на госпожа докладчика за становището, което е много добро, много положителни белези има там. Сега да кажа, че предишната програма по биологичното разнообразие се провали. Провали се при своето прилагане, при своето съществяване. И зелените приветстват това, което е включено за следващия програмен период преди да започнем с оперативните програми, ние трябва да гарантираме, че сме разписали механизми, които ще протичат гладко, за да се гарантира качествен контрол. Също така смятам, че европейското законодателство трябва да се транспонира в националното законодателство. Говорим за разпоредбите за съвместимост, които са много важни за запазването на околната среда но също така трябва да гарантираме, че имаме и критерии за оценка. Нека да кажа няколко думи за Гърция. Европейската комисия като че ли губи битката там в защитата на биологичното разнообразие. Много правила се променят или пък въобще не се прилагат. Имаме бърза процедура, както знаете. Вчера зададох въпрос на господин комисаря Хан защото той говореше за защитата на зоните по натура 2000, но нямаме никакви конкретни предложения, никакви конкретни мерки. В момента Гърция е в блатото на огромна криза. Има много проекти, които се разработват в момента, но по-скоро става дума за економически показатели – а околната среда бива пренебрегната. Поне това е нашето впечатление. Това означава, че екологичните разходи, е, вредите ще бъдат огромни. Ние наистина трябва да защитаваме биологичното разнообразие. Е, трябва да е, подпомагаме економическия растеж, без да съсипваме други сектори. Иначе мнението е много добро. Благодаря. Шон Кели. Много благодаря, госпожо председател. Мисля, че зеления дневния ред, зелената програма вече не е в, рес, в ресора на зелените. И слава Богу, защото все повече хора са осъзнали необходимостта да включат зеленото развитие в своята програма. Това означава, че много хора работят по тези проблеми, много хора от различни политически групи. Само два коментара Открития дневен ред и откритото биологично разнообразие, мисля, че това е много важно. Трябва да се включи а, в а, програмата така, както е. И наистина трябва да си замислим за броя на учениците в градските зони, които имат възможност да видят биологичното разнообразие, колкото е възможно по-близо до тяхната среда. Това е изключително важно и по този начин може да образоваме хората да бъдат по-отговорни към околната среда. Още нещо, което каза Катрин, нещо много важно. Тя говореше за това колко е важно да се включват доброволчески групи и неправителствени организации – това е абсолютно вярно твърдение, защото в много отношения това са естествените лидери в една общност. Те формират мнението. И наистина е много важно да се включи обществото като цяло на широка нога, а не тези въпроси да се решават на чисто политическа основа. Тук виждам много положителни елементи в това становище и може да продължим работата по него и за по-напред. Много благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. А да, господин Омаржи. Е, госпожо председател, благодаря най напред искам да поздравя докладчика за неговия проект за становище. Ние сме Рио плюс 20. През 1992 година конференцията в Рио бяха подписани два протокола. Един относно климатичните промени и един за биологичното разнообразие. Най-малкото, което може да кажем, че вземането под внимание, осъзнаването на предизвикателствата много по-бързо предизвикателствата бяха осъзнати много по-бързо в областта на климатичните промени, а биологичното разнообразие като че ли малко поизостана. Ако Европейския съюз иска да постигне целите, които напълно споделям, трябва и трябва да се опира на ултрапериферните крайните региони, защото знаете, че 80% от биологичното разнообразие на Европейския съюз се намира в, именно в тези региони. Искам да привлека вниманието на колегите върху една специфична точка, която касае приложението на Натура 2000 в френските региони, защото а, този, тази програма по ред причини не се прилага в крайните френски региони. Така че аз ще имам нужда от подкрепата на колегите, а, които да подкрепят едно, една промяна, едно предложение за промяна, за да може тази празнота да бъде запълнена. Благодаря ви. Благодаря, господин Николсън. Много благодаря, госпожо председател. Поздравявам госпожа докладчика за нейното становище. Напълно съм съгласен с нея, когато тя говореше за тихата криза. До голяма степен този проблем казва ужасно много за всички проблеми, които са на лице. Съгласен съм и с господин Кели за градската програма. Много е важно за децата, особено в градовете, да виждат някои от силните и слабите страни, които са налични в градските зони. Наистина съм много съгласен колко важна е темата и тук са включени много подтеми. Много е важно да защитаваме биологичното разнообразие и трябва да подкрепим това становище. Много добре да подкрепяме също така и доброволните организации и неправителствените организации и трябва да подкрепим и тяхното участие. Но също така трябва да гарантираме, че работим заедно с местните правителства, с местните власти, защото те наистина а, могат да идентифицират най-добре това, което е необходимо за тях. Една от трудностите, пред които сме изправени, и аз а, чух а, някои проблеми за Франция, за Гърция, но във всяки, всеки регион има различни проблеми. В Гърция проблемите са различни от тези, които аз бих очаквал. Тоест, затова е важно да се включват местните власти и местните общински съвети, така че това е най-важното, да могат те да взимат решения за конкретните проблеми. Благодаря. Господин Огия също иска да се изкаже. ми кон ла релатриче. Господин председател, госпожо председател, пошавите. искам да поздравя докладчика за предложения текст и аз исках също а, така да изпреваря малко нещата, да предложа една промяна и да говоря за една позиция, която вече много от нас споделят. Това е културата. Това са за геномодифицираните организми. И ние имаме волята да позволим на регионите и на държавите членки да ограничат или да забранят дори отглеждането на биологично модифицирани а, растения. Ако ние сами а, изразим тази воля, която вече е изразена от, е, общо от парламент, от парламента, тя също да бъде прията от а, е, съвета, това ще може да гарантира и а, е, да осигури постигането на тази цел, защото това е все пак една инвестиция за бъдещите поколения. Ние така опазваме и околната среда, и биоразнообразието, биологичното разнообразие. Благодаря ви. Благодаря много. Това беше последният оратор по темата. Катрин, заповядайте. Благодаря много. Всички коментари бяха наистина много полезни. Благодаря на колегите за подкрепата. Що се отнася до критериите за разходването на средства, това е тема, която ще обсъдим провала на предходните стратегии трябва да ни кара да се съсрамим и да извлечем полки. Защото, както знаем, борбата срещу финансовата криза или срещу промените в климата могат, може да крие други подобни проблеми. И мисля, че там не можем да се проваляме. Е, не можем да допуснем катастрофална загуба на биоразнообразието, например. Това въжи и за генетично модифицираните организми. Може би именно местните органи и власти е, трябва да се разглеждат като онези, които прилагат решенията. Да не говорим колко много различни видове защитени области има. Местните власти се грижат за тях, но трябва да им помагаме възможно най-много. И така, очаквам измененията. Надявам се, че можем да работим добре заедно и докладът на комисията да е добър. Благодаря. Председателката, благодаря много. Трябва само да вземем решение за крайния срок за подаване на изменения. Предлагам 2 февруари в 12 часа да е срокът. Тоест една седмица имате. Сега преминаваме към точка 22 от дневния ред. Проекто становище, изготвено от Тамас Дойч за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година, раздел 3 комисия. Заповядай, Томас. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, tisztelt kollégák, ha... Благодаря, колеги. Е, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ако ми позволите, ще бъда съвсем лаконичен. тъй като всички вие разполагате с проекта становището. И така. Нека първо да ви кажа, че смятам, че е много важно да излезем със становище по проекто доклада за освобождаването на отговорност от комисията, защото ние можем да наблегнем по-внимателно върху начина по който се прилага и управлява кохезионната политика. Всичко това е много важно за нас, за Комисията по регионално развитие. Особено като се има предвид, че непрекъснато чуваме напълно неоснователни коментари за това как в последно време в времена на економическа и финансова несигурност, в години на криза, има загуба на доверието. Изглежда сме загубили доверието на европейските граждани. За това е от огромно значение да внимаваме още повече за това как се харчат парите на европейския дънакоплатец Всичко трябва да става изключително прозрачно и по много добре организиран начин. Що се отнася до 2010 година? В сравнение с 2009 Нивото на грешка се увеличило от 3,3 на 3,7%. С пръст се сочи кохезионната политика. И за това е толкова важно да направим нещо, за да може да опровергаем неоснователните твърдения – за небрежност при изразходването на средствата за кохезионна политика. Що се отнася до приложението на бюджета през 2010 година, като цяло то е много добро. През програмния период 2007-2013 т.е. 2007-2013 година, това е първата година, в която лъвския пай от средствата, които са на разположение, отиде за проекти от кохезионната политика. Разбира се, кохезионната политика е сферата, в която има най-много възможности за допускане на грешки и комисията посочи това. В сравнение с 2006 година обаче, нивата на грешките спадат. Така че тенденцията като цяло е положителна и трябва да наблегнем на това. Разбира се, все още не можем да си позволим да отпускаме юздите, защото все още има високи нива на грешка, на грешки, но все пак нещата вървят в добра посока. Като цяло, основно грешките се допускат по отношение на незачитането на правата за правилата за обществените поръчки. И за това, според комисията, е необходимо тези правила още повече да се опростят. Затова трябва да продължим да повтаряме, че ни е необходимо допълнително простяване на правилата. Друг важен въпрос е че повечето от сделките, където има грешки, са били е, сделки, е, които националните органи са имали всички възможности да коригират. И, що се отнася до системата на споделено управление на финансовите ресурси, всъщност държавите членки са допуснали тези грешки. Именно заради това трябва да подчертаем, че националните органи тук не са коригирали грешките, т.е. това не е по вина на европейските институции. Благодаря. Председателката благодаря. Джорджо Ставракакис има думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика за проекта становището Смятам, че то представлява една добра основа, върху която можем да надграждаме. През 2010 година отново политиката на сближаване бе една от основните политики, които обсъждахме и то поради факта, че нивата на грешки са твърде високи, може би едни от най-високите в бюджета на Европейския съюз, въпреки че положението през 2010 година беше по-добро, от предходния програмен период до 2006 година. Затова е много важно да имаме яснота какво представлява една грешка. За мен грешка представлява оперативна транзакция, която не спазва настоящите правила. Но ако има ресурси, които са били пропилени, това не е грешка. Тоест, грешката трябва да се разглежда като нещо различно от измамата или злопотребата. Две трети от страните в две трети от страните и в 7 от 145 програми са най-големите нива на грешки, така че комисията трябва да се съсредоточи именно върху тези страни и върху тези програми. Всички ние сме съгласни, че за следващия програмен период за кохезионната политика трябва да се опростят нещата, да има по-голямо опростяване, по-висок контрол, за да може да се помогне да се защити економически и финансов интерес на Европейския съюз и държавите членки да се преборят с кризата. Благодаря. Благодаря, Рамона Манеско. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc raportorului. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на докладчика, господин Тамас Дойч. Мисля, че отново става ясно от оценката на Сметната палата, че тези грешки при приложението проистичат от факта, че националните органи по време на двата периода от 2000-та до 2006 и от 2007 до 2013 година просто не са действали така, както е следвало. И това е, е много важно. Продължаваха националните органи да завишават административните изисквания и административните разходи. Мисля, че е крайно време да се сложи край на завишаването на разходите за административно обслужване. Друг важен въпрос е реалното простяване на инструментите за финансов инженеринг. Продължаваме да говорим за това, но държавите членки действително се сблъскват с сериозни проблеми. Друг важен въпрос на законодателството за обществените поръчки. Ако успеем да хармонизираме нещата и там, може би ще успеем да сложим край на грешките, до които се стига поради факта, че във всички държави членки е, е, в държавите членки има различни системи за обществени поръчки, които не винаги спазват европейските регламенти и препоръки. Благодаря на господин Тамаш Дойч. Подкрепям неговото, неговата работа. Председателката. Франсуа, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря господин Дойч за неговия доклад. И трябва да кажа, че съм напълно съгласен с неговото неговата презентация, която беше направена. И малко съжалявам писмената форма, която намираме доста ограничително по отношение на оценка. Точки 2 и 3 може би трябваше да бъдат представени по, по положителен начин, да започнем да с това да поздравим добрата, доброто развитие, да подчертаем, че много рядко имат финансови отражения. Това са по-скоро формални грешки, а е не по, по същество. Да отбележим, че 74% са грешки, които се оправят с просто административно упростяване. И да кажем, че трябва да продължим усилията, за да постигнем по-добри резултати. Но мисля, че нашата комисия все пак даде един положителен тон на всичко това. Защото много често е, трябва да се покаже, че динамиката днес е добра и бюджетният контрол трябва да държи сметка за тази, за тази положителна тенденция. Благодаря. So, uh, no, no speaker... Благодаря, няма други желащи да се изкажат. там, ако искаш да коментираш, имаш право да го направиш. Благодаря много, госпожо председател. Нека първо да благодаря на колегите за изказаната подкрепа. Имам три коментара. Първо, заместник-председателя Ставракакис справо спомена, и може би е добре да има изменение в тази връзка, че има две категории грешки. Едната за финансовите последици и друга категория без финансови последици. Ако има грешки, от които са проистекли финансови последици, а, тогава трябва да се разглеждат нещата ясно. Може да има грешки, но те не трябва да се объркват с а, измами и злопотреби. Освен това има грешки, от които финансови последици не проистичат. Госпожа Манеско спомена, че има европейски норми, които изискват опростяване, но са били пренабрегнати на национално равнище. И действително, именно на национално равнище се установяват най-големите грешки. Становищата на комисиите имат ограничение, ограничено пространство, е, но е, искам да благодаря на всички колеги за предложенията, които направиха. Председателката благодаря много. Отново 2 феврари 12 часа предлагам да бъде крайния срок за подаване на изменения. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за прегледа на шестата програма за действие за околната среда и приоритетите на седмата. Госпожа Данчила, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Шестата програма за действие за околна среда допринесе значително за политиката в областта на околната среда на Европейския съюз. Все пак има проблеми при приложението и то във всички държави членки, особено в контекста на економическата и финансова криза. Има значителен напредък при Натура 2000, но все пак е, има и проблеми в някои области. Затова държавите членки и комисията трябва да работят заедно и да определят онези точки, в които приложението не е такова, каквото трябва. За да може да се постави да се прехвърли мост е, защото има голяма разлика между двата периода. Седмата програма за действие за околната среда е възможност е, да дадем отговор на въпросите, свързани с околната среда. трябва да се обърне по-специално внимание на превентивните мерки. Прогнозите за демографията показват, че населението ще продължи да расте. Това ще се отрази на жилищата. Има проекти за нови жилищни райони с болници, училища, магазини и е, всички съответни е, услуги. Необходимо е пространство за това и за това градските райони ще трябва да се разширят. От друга страна, много добре знаем, че големите центрове за пазаруване са по перифериите на градовете. Необходимо е пространство и за тях – затова от селските райони около градовете ще трябва да се предостави пространство. Нека да не забравяме, че увеличението на населението означава по-голямо потребление на продоволствие. Всичко това се отразява значително на околната среда, защото трябва да се използва повече земя за земеделие. Трябват ни нови прототипи машини, които да използват нови горива. Но не е допустимо да се произвеждат биогорива на земя, където може да се произвеждат храни. И така трябва да се подобри координирането между политиките в областта на околната среда и на развитието на градските райони – и трябва да има баланс между градските и околоградските райони. Трябва да се определят адекватни мерки, за да може да променим, промя... да се борим срещу промяната на използване, на начина по който се използва обработваемата земя. Друг важен въпрос са отпадъците. Има различни типове отпадъци. Те трябва да се рециклират. Комисията наскоро публикува оценка за рециклирането на отпадъците в държавите членки и е съвсем ясно, че е, по рециклирането изоставаме значително. Подобряването на събирането и рециклирането на буклука ще доведе до спестявания от 72 милиарда евро годишно. И накрая, но не на последно място, ще се създадат над 400 000 нови работни места до 2020 година. Нещо, което е отлично в контекста на стратегията Европа до 2020. Трябва да се подобри координацията между националните и регионални власти и да се насърчат публично-частните партньорства. Необходимо е да има по-добра информираност за изискванията на европейското право за отпадъците. Трябва да има като цяло по-добра информация за управлението на отпадъците. Мисля, че е много важно да има някакви кампании за информация – във всички държави членки. Трябва да насърчим обмяната на добра практика и практиките, на които са натрупани в държавите членки и имат резултати, да се обменят. Европа трябва да се бори срещу промените в климата. Трябва да координираме усилията за борбата срещу промените в климата и усилията по седмата програма за действие за околна среда. Европейския съюз трябва да постигне целите си, избягвайки допълнителни разходи. Загрижеността за природата трябва да е в сърцето на нашата, сърцевината на нашите дейности. Политуката в областта на околната среда е от интерес за цялото общество и за това доказва, това се доказва и от факта, че има няколко неправителствени организации, които се занимават с околната среда. Те трябва да се привлекат при определенето на политиките. Трябва да имаме последователен подход на европейско равнище и да се вземат предвид регионалните и местни особености. В Европа ни трябва интегрирана и активна политика в областта на околната среда, регламента за химикалите, за опасните химикали, РИЧ, изисква най-опасните химикали да бъдат заменени с по-малко опасни. Целта е да се осигури по-добра защита за хората и за околната среда. Същевременно обаче е важно и новите субстанции да се оценяват и да се прецени какви отпадъци могат да се генерират от тях. Хим... Посредством химията трябва да се борим за намаляване на замърсяването. Химическата индустрия би трябвало да се стреми да предоставя вещества, които нямат отрицателно въздействие върху околната среда. Комисията трябва да изготви законодателни текстове за устойчиво процедиране в химическата промишленост. Нека да благодаря на секретарията за доброто сътрудничество. Очаквам вашите коментари. Председателката, благодаря. Арминия, е, и вие сте докладчик. Сянка, така ли? Заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа и за презентацията на това становище. Мисля, че становището е много пълно, изчерпателно, което може да бъде прието, може да го подкрепим във всяко отношение и разбира се, винаги е възможно да се е, обогати този документ. Чухме едно изказване което показва, че докладчикът е, е очевидно искал да ни представи едно много кратко становище като начало и очаква нашето участие, защото като прочетох становището имах някои съмнения, но с изказването на докладчика вече нямам никакви съмнения. Мисля, че трябва да поставя ударението върху това, че е положително да се говори за тази политика, междусекторна политика, която трябва да бъде насърчавана, защото става дума да се работи колкото може по подробно, по-специално за използването на економическите ресурси, на фондовете, което да способства за околната среда. Чухме също, че трябва да се въведе, да се започне сътрудничество между публичния и частния сектор. Вярно е, че докладчика в своето становище говори за това, че ние трябва да се ангажираме в тези политики за превенция. Искам да спомена два, два въпроса, по които все още имам някои съмнения. Най-напред предложението, което ние чухме, е, което касае първата линея. Докладчикът говори за възможността да се въведат мерки, които да позволят да се избегне това, да се промени предназначението на земеделските земи, т.е. да се използват за еко-горива. Трябва да се разгледат нещата по-подробно, защото едно такова обширно определение може да подведе. Затова мисля, че трябва да знаем точно какво се разбира под промяна на предназначението на земеделските земи. Е, струва ми се, че производството на екогорива и изобщо развитието на този вид е, производство е политика, която Европейския съюз подкрепя. Промяната на предназначението на земеделските земи, разбира се, трябва да бъде контролирано, за да се избегне на отрицателното отражение върху околната среда. Мисля, че трябва да се постави ударението върху значението на трайността на инициативите в тази област. Това е първия въпрос. А вторият касае нормативните актове по отношение на трайната химия. И тук може би трябва да се уточнят но трябва да се е, проучат нещата по-подробно. Споделяме това, което казвате. Действително трябва регламентите да са ясни, да определят съвсем конкретно дейностите в е, химията, в сектора на химията, но тези указания, ако не са достатъчно ясни, могат да доведат до някои изкривявания отклонение и мисля, че трябва да кажем ясно на комисията точно какво искаме. Освен това, трябва да подчертаем един елемент, който е много положителен, защото в този документ се позоваваме на отпадъците и нормативната уредба в е, този сектор. Трябва да кажа, че при следващото мини пленарно съвещание ние ще е, проведем дебат е, по доклада за инициатива от е, Комисията по петициите. И този доклад говори за развитието на нормативната уредба, свързана с твърдите отпадъци на европейско равнище. Този документ показва съвсем ясно, че имаме някои затруднения по отношение на приложението на тази нормативна уредба и се обръщаме към изпълнителната комисия да се намеси в това отношение. Ние също може да използваме тази работа, която ще бъде представена в Брюксел, но може да добавим и някои други съображения, примерно по-подходяща нормативна уредба за рециклирането, използването на твърдите отпадъци в Европа, може би ще бъде положително нормативна уредба. Трябва да гарантираме опазването на околната среда. И в заключение искам да кажа, че тази работа, извършената работа беше много полезна, защото ни дава възможност да сме наясно за това, което е направено в миналото и за приложението на 6-та програма за действия и по този начин може да направим заключения от допуснатите грешки или празноти, които бяха показани. Знаем, че не всички цели бяха постигнати и тъй, че на основата на този анализ може да подготвим една седма програма и то да я подготвим възможно най-добре, за да намалим а, възможността за грешки и а, опасността от провал на тази програма. Благодаря. Thank you. Um, and thank you very much for the... Госпожа Биардер, много благодаря. Благодаря за, за доклада, за вашите коментари, за това, което сте написали. Разбира се, смятам и в светлината на това, което по-рано казахме за биологичното разнообразие, разнообразие но околната среда ни се отразява навсякъде, на всички нива на управление и ние тук не трябва да изпускаме от поглед в комисията Реджи и това, което представлява голям проблем на, на регионално ниво. Е, трябва да дадем възможност на местното население е, да работи по тези проблеми, е, така че да се спре разрушаването на околната среда, което наблюдаваме в Европа. Няколко бележки по това, което чухме. Винаги сме ограничени с броя на думите, които трябва да включим в определен доклад. Ще внеса някои изменения. Както казах по-рано, във връзка с градските зони, тук става дума за градски и селски райони. Докладчика също спомена това, но трябва по-ясно да се изрази в самия доклад. Така че това е нещо, което трябва да разширим малко. Госпожа докладчика също така говори и за отпадъците. И става дума за управление на отпадъците и местните власти осъществяват надзор в Европа по отношение на минималните изисквания и ние трябва да сме много внимателни, защото ние не само извличаме ресурсите от земята, но с тези извличания ние променяме местообитанията, променяме околната среда. Това е свързано с редица проблеми, така че смятам, че това трябва да е основна част в седмата програма по околната среда. И следващата точка също е свързана с това. Това са катастрофи, предизвикани от човешката ръка. Ние трябва да бъдем много внимателни в тези политики. Трябва да следим както и природните бедствия, които винаги са били на лице, винаги са се появявали, например земетресения и така нататък но също така има все повече бедствия, причинени от човека, климатични изменения, изменения на морското ниво и така нататък. Не трябва да се учите замърсяването от заводите, е, както и преексплоатацията на водните ресурси. Трябва да следим всички тези процеси. В последния параграф става дума за екологични политики, политики за околната среда, но винаги, когато говорим за тези политики, става така тази дума околна среда, абсолютно десемантизирана. И мисля, че когато говорим за околната среда, трябва да става ясно, че говорим за климатичните изменения, за биологичното разнообразие. Тоест, трябва да, всички хора да бъдат наясно, да си представят ясно какви са проблемите и какви са начините за решаване и ограничаване на проблемите. И то на местно ниво. Защото това си казва старата приказка, мисли локално, действай глобално. И не трябва да забравяме и бъдещето във връзка с предложението на комисията и целите за Европа 2020 и кохезионната политика след 2013 година. Тук имаме това движение към нисковъглеродна економика и всички ние изготвяме политики, и трябва да даваме на местните хора, чрез нашите политики, чрез нашето, нашето финансиране, да дадем възможност да преминат към тази нисковъглеродна економика. Говорим за регионалните летища. Може би трябва да говорим за по-добри начини за транспортиране, водните канали или железопътната мрежа, автобуси. Така че тук да, има много открити врати, ще разглеждаме становището, за да можем да изготвим изменения. Много благодаря, госпожо докладчик, и благодаря за възможността да коментирам по, вашето, по вашия документ. Благодаря. Жан-Пол Бесес не е тук. А заповядайте, вие имате думата. Заповядайте pues eh, vuelvo a sustituirlo hoy. Eh, por parte de nuestro grupo valoramos eh, positivamente el informe que queremos. Нашата група има положително отношение към този доклад и ние при, приемаме този компромисен текст на докладчика, като направихме вече няколко предложения, за го подобрим. А, политиката, с, свързана с околната среда, е свързана с кохезионната политика. В този смисъл ние бихме искали да има позоваване на точки 2 и 5, които бяха споменати от е, докладчика, които касаят участието на е, местните и регионалните власти, защото те прилагат именно тези мерки в областта на околната среда. И много често тези власти са ограничени в е, възможностите си, защото са организирани по различен начин. Примерно имам предвид, да кажем, питената вода и пречистено на, на, на отпадъчните води. Отпадъчните води, например, е един от случаите, при които си даваме сметка, където ще има доста много нарушения, които трябва да бъдат наказани. И трябва да се позовем, разбира се, в текста относно 6-7-та програма, да се позовем на мрежата Натура 2000. Виждаме, че държавите членки не са отишли много далече в прилагането на тази програма Натура 2000. А пък тази област е много тясно свързана с кохезионната политика и с наличието на фондовете ФЕДЕР. И освен това има така, се прокрадваме една идея, която по, по, по нашия му е доста опасна. Говори се за биогорива, е, но ние считаме, че трябва да се говори за ново използване на земите, което може да бъде вредно за околната среда, може да има много сериозни големи проекти, които да навредят. И това нещо трябва да се е, упомене. Да се задълбочи идеята за биологичното разнообразие, да, ще се постараем да поправим тази част от текста, да я подобрим. Йенс Нилсон. Много благодаря, господин Нилсън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за отличната работа. Аз съм нов, но и получих текста на собствения си език, така че сега разбирам повече. Два въпроса. А тук може да се задават въпроси, това го знам. Първият въпрос е по точка трета. Не знам за какво става дума, когато се говори за правилен баланс и за избягването на нови, на допълнителни разходи. Аз бях кмет в продължение на 19 години, съм проследил всички инвестиции, не като разходи, а като инвестиции за бъдещето, така че така просто не виждам, не разбирам за какво става дума. В точка 5. Не знам, когато изготвяме такова становище, и го даваме на друга комисия, която също е отговорна. И не трябва ли да кажем да се прилага, за да се прилага политиката за околна среда, се нуждаем от много силна кохезионна политика. А, да, добро заключение. Господин Самаржи. Мадам на президент, мерси. Госпожо председател, благодаря. Аз искам да направя едно предложение на докладчика относно точка е, което касае и климатичните промени. Аз прочетох внимателно този, тази алинея и тук открих едно определение за понятието за приспособяване към климатичните промени и е много важно да се направи едно излишно посоваване към приспособяването към климатичните промени говореше се за намаляване на ефектите, но като става дума за приспособяването, това е една област, която касае основно регионалната политика. Защо? Защото климатичните промени, които вече текат, които са действителност, имат отражение върху всичките сектори, които касаят регионалните общности, транспорта, земеделието, туризма и така нататък. И бялата книга на комисията, е, освен това, го посочва съвсем ясно. Тъй, че мисля, че за нашата комисия едно позоваване на това понятие за приспособяване е, ще бъде добре дошло. Благодаря. Uh, no uh... Благодаря ви. Няма други желащи за думата, така че отново приканвам госпожа докладчика да се изкаже. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги и забележките, които направиха. Бих искала а, да говоря за променената а, за промяната при земеползването. Наистина това е е много важно, когато говорим за земеделска земя, да няма промяна на земеползването, защото това се отразява върху екологичните политики. Има правни разпоредби във връзка с устойчивите химически вещества и такъв подход за устойчивата химическа индустрия изисква Използването на висококачествени продукти, производството на висококачествени продукти и в същото време не толкова опасни отпадъци. Ние се нуждаем от законодателна рамка, в тази област, защото се натъкваме на проблеми, когато става дума за прилагането на нормите. Надявам се, че вашите коментари ще бъдат предадени и подадени като изменения. Много може да се каже. Много внимателно изслушах вашите предложения и въпроси. Сега вие знаете, че ние трябва да се придържаме към определен обем в проектостановищата. Надявам се, че всичко, което обсъдихме, ще влезе в измененията. По този начин ще направим становището по-добро. Към крайен срок за подаване на измененията 2 февруари 2 часа 12 часа на обяд. Имаме още една точка в дневния ред. Ще се опитаме да побързаме, обаче има транспортни проблеми. Сега чакаме господин Хорст Райхенбах, който, както знаете, е ръководител на работната група към Европейската комисия за Гърция. Комисия е създадена миналата година, за да се помогне с второто най-голямо предизвикателство за Гърция, нестабилността, растежа. Когато господин Райхенбах дойде, ще започнем с обмен, размяната на мнения. Много ви моля да се обадите на своите колеги в политическите групи, че тази среща ще започне след няколко минути. Така че ако искате да знаете какво става в Гърция в контекста на растежа и оздравителния пакет и нашите усилия да помогнем, са добре дошли съвсем скоро.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 и имейл на всички колеги. Е знаят, че може би господин Райхенбак ще бъде тук преди 11.30, така че всички би трябвало да знаят. Госпожо председател, да ви задам един въпрос. В съобщението от координаторите казахте, че имате сериозни съмнения и като чуя сериозни съмнения, е, съм много любопитен за какво става дума. Дали по принцип се съмнявате е, за нашето посещение в Копенхаген? Това се съмнявам дали да изпратим делегация за три дни на обичайно посещение или да го направим работно посещение, защото мисля, че наистина е много важно е, в тази група, освен координаторите и докладчиците, да обсъждат с колегите в Дания, както в качеството им на председателство, така и като на <laughs> европейски граждани. С това си мислех, че не е толкова добре да, да проведем пълна тридневна визита. Тоест да се проведе в един-два дни. може би както по време на полското председателство, не трябва да се срещнем само с министъра, който отговаря за кохезионната политика, но и с финансовото министерство, тези, които играят роля в преговорите. Също така да имаме обмяна на мнения с всички тези, които могат да упражнят въздействие върху крайното ниво на наличните финанси. Да обсъдим с някои от тях финансовите аспекти. Да, днеска слушахме за таваните, така че трябва да разпреме тяхната позиция, защото до края на януари ще има първо заседание. Всъщност, извинявайте, ще има съвет по общите въпроси в края на април, в края на юни, така че ще има междувременно до изясняване на позициите на държавите членки и можем да се възползваме от тази възможност. А както знаете, и преговорите по бюджета на този етап не са стигнали до нивото на министрите, по-скоро са на ниво приятели на председателството, така че ще е добре да проведем едно работно посещение. Това беше моето съмнение. Сега вече се чувствам малко по-комфортно, защото като казахте за съмнения, не знаех за какво изпитвате съмнение. Окей, окей, окей. Uh, uh, Уважаеми колеги, да ви призова да вземете местата си. We Подновяваме заседанието, съжалявам. Може да си продължавате така разговора. Останете си там, ако искате, но може да помолите своя координатор също, тъй къде беше той, да. Уважаеми колеги, бих искала да започнем с тази точка на дневния ред, която според нас е изключително важна, защото е свързана с ролята на кохезионната политика в създаването на растеж, в това да подпомогнем Гърция да започне да расте. Наистина е много важна тази роля в рамките на нашата отговорност трябва да улесним този процес максимално. И поради тази причина реагираме толкова а, бързо. Затова върнахме изменението на общия регламент миналата есен, но искаме да получим, да продължим а, дейността на комисията във всичко, което би могло да подпомогне работната група за Гърция. Така че да се отключат инвестициите и да се обърне тенденцията в гръцката економика. Затова съм дълбоко благодарна на Хорст Райхенбах, ръководител на Рогопротната група за Гърция. Благодаря му, че той е тук сред нас, за да ни информира за процеса на промени. Надяваме се в Гърция. И ако може да споделите също така с нас вашите тревоги, вашата оценка за това какво още може да се направи и как разглеждате бъдещето, бъдещите перспективи. Какво сте идентифицирали като положителни знаци, като положителни сигнали в гръцката економика? Дали има придвижване към растеж? Ще ви бъдам дълбоко благодарни за всичко, което споделите с нас. Добре дошли сред нас и имате думата. Thank you very much. Uh, I'm very great. Много благодаря. Много съм благодарен за тази покана да споделя някои от своите размисли с вас по отношение на ситуацията в Гърция и бъдещите перспективи, както вече казахте, за бъдещия растеж и за създаването на работни места на заетост. Най-вече ролята на кохезионните инструменти, ролята, която те могат да играят в това отношение. Сега всички сме наясно, че това е петата година на рецесия и до края на миналата година е, рецесията се и ускоряваше Не смятам, че през 2012 година ще има обръщане на тенденцията или пък ще има възможност за връщане към растеж за Гърция. Но наистина се надявам, че през 2012 година ще успеем да налеем основите за бъдещия растеж в Гърция. Сега, ясно е, че макроекономическата рамка, която се създава от трите председателства продължава, така че тук вече тук нямаме все още окончателно решение. Но най-важният елемент, за да се създаде повече сигурност в Гърция, е именно да се премахне това, тази огромна несигурност за това дали утре Гърция все още ще може да плаща, да бъде в еврото. Наистина за цялата страна е много трудно да се стимулира економическа дейност или пък да се привлекат инвестиции извън Гърция. Всъщност ситуацията е такава, че някои компании позиционират своите седалища извън Гърция. Сериозни задачи ни очакват. За тези два основни инструмента. Надяваме се, че, те ще, че работата ще бъде приключена през следващите седмици. И тук виждаме кои са и най-големите трудности а, за Гърция, с кои трудности трябва да се преодолеят. Фактът, че банковия сектор в Гърция в момента не може да поддържа реалната економика, това е голям проблем заради кризата с държавния дълг в Гърция. Не само защото повечето банки и най-вече големите банки правиха глупости, както и много други институции по света. Бяха сериозни институции, но има и други компании в Румъния, в България, в Турция и в други страни, Те настояваха на това да държат гръцки облигации, което ги постави в много трудна ситуация, да поддържат своя бизнес, своята стопан, своя стопански отрасъл. За сектора на предприемачеството, за частния сектор в Гърция, кризата с кредитите беше основен проблем. Вторият най-голям проблем е бизнес климат. Ако погледнете международните жалони, виждате, че Гърция не се справя особено добре във връзка с бизнес климата си. Това не е нещо пряко свързано с кохезионните фондове, които Европейския съюз ползва, но е свързано с ефективността на ползването и освояването на тези <laughs> средства. Да, то, с оглед на а, това работата е много важна и работната група поставя сериозно ударение върху подобряването на бизнес климата, намаляването на административната тежест, по-ефективните процедури по обществените поръчки, по-активен износ. Ли нали, това е един от важ... една от важните задачи чрез които можем да помогнем на гръцките власти, за да направим Гръция по-атрактивна дестинация за бизнеса. Сега самите кохезионни фондове. Много тясно сътрудничество работим с Генерална дирекция регионална политика, Генералната дирекция за, по заетостта, с Европейската инвестиционна банка и заедно, мисля, набелязахме някои успешни стъпки, особено с оглед на нашата готовност да повишим участието на Съюза от 85 на 95%. Това ще увеличи освояването на кохезионните фондове в Гърция до едно добро ниво. С 33% в края на годината. Те са доста напреднали. Но разбира се, това това повишаване на ставката беше много важен фактор сам по себе си. А също така, може би сте наясно и с основните проекти, около 180 основни проекта. Прави се проверка по напредъка. Вчера проведохме дискусии по инструмента за споделяне на риска. Това е много важна част за преодоляване на проблемите, свързани с ликвидността при финансирането на инфраструктура. И накрая, може би за секунда, да се спра на малките и средни предприятия. Има редица инструменти, които са налични и които до голяма степен са договорени с гръцките банки. Има Етиан, Глобалонс и това са договори, които наскоро бяха подписани. Изглежда така ситуацията. Ако Европейския съюз може да подпомогне малко банковия сектор, би било добре. Но за съжаление тези инструменти работят чрез банките. Банките нямат ликвидност, не могат да поемат допълнителен риск. Проблемът е, че те се раздробяват. Тези значителни суми, които са налични, обаче не се възпояват изцяло. Малко пари се вливат в реалната економика в Гърция. Наскоро проведохме среща с инвестиционната банка, за да се разреши ползването на допълнителен инструмент още половин милиард евро, които да бъдат налични или един милиард в следващите 4 години, за да се преодолее този капан с ликвидността който сами са си сложили гръцките банки. Идеята е този инструмент да започне да функционира през март, април, май, така че тогава банките да могат наистина да се възползват от инструмента, да бъдат да имат възможността защото пък потенциала от 2 милиарда евро, които да бъдат освоени от малките и средни предприятия, наистина трябва да се освоят така, че да се стигне до прилагане на дневния ред по растежа. И ако това не е възможно, един голям потенциал ще бъде загубен. Така че това е най-големия приоритет, по който говорим заедно с двете генерални дирекции, регионална политика за етост и Европейската инвестиционна банка. Инвестиционната банка трябва да предостави средствата, а пък ние трябва да направим съответната подготовка, за да може тези пари да стигнат не само за инвестиционни грантове, но и за реален оборотен капитал. Комисията взе това решение, след като се консултира с държавите членки. Има големи сериозни проблеми в Гърция, но ние трябва да направим всичко възможно тази година, за да отключим този потенциал. Вторият голям проблем, който обсъдихме вчера, но още веднъж бих искал да подчертая, че тези концесии за магистрали са много политически въпрос. That things do progress in Greece. And again, it is really... И наистина е много необходимо да се придържаме към това послание на надежда за гръцките хора, че тези проекти ще бъдат прилагани и са важни във връзка с растежа, във връзка с заетостта. Тук с... зависят десетки хиляди работни места – и поради тази причина наистина съм много благодарен, доколкото мога да преценя от дискусията вчера, че парламентът подкрепя силно тези разговори. И този следобед ще водим разговор с държавите членки и се надявам, че ще постигнем необходимата подкрепа за това. На последно място бих искал да спомена един проблем, който показва много ясно взаимовръзката между това, по което може да се направи чрез структурните фондове и рисковете за Гърция, ако не използват структурните фондове. Става дума за управлението на отпадъци. Има процедура за нарушение, която е започната срещу Гърция за затворени сметища и за надхвърляне на капацитета на сметищата. Наистина е много важно за гръцките власти да напредват, за да могат да създадат този нов капацитет за управление на отпадъците, а структурните фондове могат евентуално да помогнат и в момента водим преговори с Министерство на околната среда, за да може да се ускори този процес и да се даде необходимата техническа помощ се проведат тръжните процедури, които са необходими в тази област. Накрая. Двете най-големи, най-големи, най-сериозни като потенциал области за растеж Ще проведено много интересно проучване от Макинзи, особено интересно за онези, които са загрижени за областите на растеж в Гърция. Препоръчвам го и мога да го препратя на всички заинтересовани. Та, двете основни области са енергетика и най-вече енергия, енергия от, слънче, от слънцето. Министърът на околната среда работи много усилено по потенциала, възможностите да се, използват, да се използва соларна енергия като слънчева енергия чрез проекта Хелиос. Така че подготовката тече, напреднала е до голяма степен, но въпросът е дали ще стигне соларната енергия за да изпълни за да се изпълнят всички проекти. И това е един въпрос, който все още не е получил своето решение. Но технологичните аспекти са ясни. В Гърция слънчевата енергия може да се каже, че е доста конкурентна и може да се състезава с а, традиционните източници на енергия и така за Европейския съюз това е огромно сравнително предимство за Гърция, което трябва да се използва. The other sector is uh, tourism, which was going well last... Туризмът, това е другата област. Разбира се, кризата потъмни този сектор но той може да бъде доразвиван най-вече чрез програмата си приватизация. Защото около 50% от активите са в недвижими имоти. Може да се използва това предимство, за да се повиши конкурентоспособността на Гърция в областта на туризма. Така че има потенциал чрез структурните фондове, които могат да се използват. Има и възможност за растеж в бъдеще за Гърция. Но този потенциал трябва да се отключи тази година, за да може да се подобри ситуацията в средносрочен план. Много благодаря. Преди да дам думата за коментари. Дали може да кажете няколко думи за мандата на работната група? Какви са нейните указания? Как виждате нейната роля? Само за да стане ясно, защото да, ние имаме доверие, че вие ще решите всички проблеми, обаче ако може да ни помогнете да разберем малко по-добре. Uh, uh, за работната група тя има две задачи. Първата е да предоставя техническа помощ на гръцките власти – за да могат те по-добре да могат да си изпълняват целите, зададени от тройката в областта на структурните реформи. Това е първата основна задача и всичко, което казах за условията за економическа дейност, попада в тази категория. Втората част от задачите е да се подпомогне Гърция с ускоряването на освояването на средствата от структурните фондове и в тясно сътрудничество с други структурни фондове и генерални дирекции. Колеги, искам да ви информирам, че тук е и заместник генералния директор на Генерална дирекция региони Нормус Попенс, който се занимава с този регион. Така че, ако има въпроси към комисията, и той ще е готов да отговори. Роди Краца има думата. Благодаря много, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на ръководителя на работната група, господин Райхенбах, за това, че е тук днес. Той работи по въпроси, които са от голямо политическо значение. Не само за Гърция, но за целия Европейски съюз. Разбира се, има и технически елементи, които е много важно да се видят съвсем ясно. И тъй като знам какви са предизвикателствата в Гърция, искам да ви попитам следното, господин Райнхербах. В уводните си думи споменахте това, но може би е добре да получим повече информация. Говоря за капитал. Зная, че Европейската инвестиционна банка предоставя заеми и помага при някои големи проекти. Какво можем да кажем обаче за начален капитал? За една економика, която просто не може да излезе от рецесията, началният капитал е много важен. Знаете колко малки и средни предприятия фалират в моята страна. Вторият ми въпрос е свързан с приватизацията. Гърция е поела ангажимент да приватизира някои фирми и искам да разбера как върви работата по правната институционална рамка, необходима за приватизацията в Гърция. Председателката, благодаря. Благодаря. Е въпрос от Ламбер Ван Нистерой. Благодаря. Е, вярно е, че всеки ден получаваме нови съобщения, нови признаци от тройката и развитието на ситуацията в тази страна. Става дума да се предоставят фондове и да имаме една, едно по-общо виждане и с е, е, разбира се, става дума също и за нови перспективи за инвестиции. Но имам е, и други въпроси. Знаете, че миналата година ние посетихме, като делегация посетихме региона и тази визита е, съвпадаше с момента, в който процента за съвместно финансиране не беше достатъчно висок и въпросът беше да видим как да се покрием с загубите. И трябва да кажа, че не разбрахме какво стана в крайна сметка Днес се използват някои фондове, вие говорите за инвестиции, трайни инвестиции, но всъщност как може да имаме гаранции за тези условия за трайно инвестиране? Мисля, че ситуацията в тази страна е такава, че не може да се изхожда от принципа, че всичките проекти са добри. И затова искам да зная какво става с изразходването на тези средства. Казвате, че финансовите потоци касаят частничите, предприятията, но какво става с управлението на фондовете? Мисля, че има доста трудности, които трябва да преодолеем в това отношение. после говорите за енергийния сектор. Казвате, че този сектор е много важен, че той е, е, предполага много големи инвестиции. Говореше се за присъствие на китайци, за обществени поръчки. Известен брой продукти се произвеждат в Китай. Има делокализация в Китай. Дали всъщност е така? Има ли финансови потоци, които са значителни в този сектор и до къде са стигнали нещата? Може ли да кажете нещо повече за това китайско участие? Ähm, Благодаря, госпожо председател. Аз си спомням, че моята политическа група беше много щастлива, когато се чу за тази Task Force, защото многократно беше казано, че когато една економика върви зле, може да има възможност да инвестираме и може да има един нов възход. Може да се създаде нещо, създаване на заетост и така нататък. Може би е било наивно да мислим, че само за 3 месеца или за 6 месеца може да решим всички тези проблеми. Не е възможно. Те са твърде тежки. Но, независимо от това, бих искал да кажем една, да изкажем някаква надежда. Дали това, което правите, има отзвук в Гърция, дали в е, Гърция чуват друга музика, освен вечната песен Реформи, реформи, все пак трябва да има някаква надежда в интерес на гръцката економика е да излезе от кризата, но в интерес на всички нас е това нещо. Мисля, че важно да говорим по, за оптимизъм, за по-ведър климат, за да може нещата да бъдат поставени на добрите релси. Много гърци и гръцки предприятия със сигурност не си дават сметка за действителните си възможности и потенциал. И може би те ще спомогнат да измъкнат страната от тази задънена улица и това осъзнаване на тези възможности е много, много важно. Аз следя внимателно тази ситуация и не зная за момента дали държавите членки ще се съгласат с тази промяна на регламента, но това е проблем на съвета. Те трябва да решат вътрешно този въпрос най-напред. Мисля, че ще се постигне споразумение, но въпросът е какво ние, парламента, може да направим, за да следваме идеята на мандата, т.е. да донесем максимал, максимална подкрепа. Дали може да направим нещо, което ще излезе малко извън обичайната ни дейност. Дали нещо, което ще бъде по-различно, за да помогнем на Гърция да се измъкне от кризата. Как може да помогнем изобщо на Гърция? Бихте ли направили коментари по тези въпроси? Е... Благодаря. Що се отнася до стартовия капитал, и до финансирането за инвестиции има множество инструменти, които дават възможност е, за такава финансиране. Така че инструменти има. Проблемът е, че банките нямат възможност да предоставят необходимото финансиране. И като цяло, в общ план, в бизнеса, подкрепата за инвестициите не е, не е най-голямата грижа на банките в момента и много често банките свиват своите кредитни портфейли и много често дори много добри предприятия няма достъп до капитал. А това, което им трябва на тях е просто работен капитал. Именно заради това бе направено предложение и от структурните фондове да може да се финансира предоставянето на работен капитал. По отношение на приватизацията. Фондът, който има за задача да приватизира гръцките активи вече е създаден. Има различни видове активи. Публичните предприятия, които представляват 15%, изискват определени правни институционални стъпки преди да се стигне до приватизацията. За втората категория – инфраструктурата и по-конкретно летища и пристанища, отново е необходимо да се предприемат конкретни мерки за подготовката на продажбата на активите. Гръцкият фонд за приватизация се обърна към работната група и поиска подкрепа за българските власти, техническа подкрепа, този процес. И останалите близо 50% от активите са недвижими имоти. Там най-важният въпрос е собствеността на земята, т.е. регистъра на поземлената собственост и регистъра на земеползването. Това значи, че трябва да има яснота преди продажбата на тези имоти, за да може бъдещият собственик да получи гаранции, че наистина имота, който купува, ще му принадлежи по право. И тук има много добър обмен с холандските власти, защото те са изключително ефективни в тази област. Както казах, освояването на средства в Гърция се подобрява. Но може би и моят колега би желал да коментира по този въпрос. По въпроса за изтеглянето на депозитите в други страни. Това действително е проблем който допълнително осложнява състоянието на банките и липсата на солидарност на правния а, извинете, на частния сектор с случващото се в Гърция осложнява нещата. Това е много сериозен план. Близо 50 милиарда евро във вид на депозити се преместват от гръцки банки в чуждестранни банки. Много сериозен проблем. Въпросът за Китай. Не знам точно какви активи притежава Китай в Гърция със сигурност управлява един от големите, едно от големите пристанища. Но що се отнася до приватизацията, няма напредък и не се очакват а, скоро а, продажби на Китай. Може обаче да се окаже, че в а, отрасъла на енергетиката ще има интерес и от някои от големите играчи в Европа. На ситуацион... Ораторът минава на немски. Eher insgesamt nicht nur ökonomische, sondern auch politische Probleme hat eine äh, Botschaft der Сблъскваме се с, с сериозни економически и политически е, проблеми е много трудно в тази ситуация да се направи един положителен знак и да се вдъхне някакъв оптимизъм. Но това е което се мъча да направя всеки път, като отида в Атина. Разбира се, успехът ми е доста слаб. Пък и доверието, което гръцките партньори имат в мен, не е безкрайно, не е безгранично. Защото трябва все пак да изчакаме вятъра да се обърне, да видят хората на терена, че нещата се подобряват. Трябва това, което говорим, да бъде последвано от действие, за да може да спечелим отново доверието. Тъй, че се надявам, че тази несигурност, економическа несигурност, да изчезне и да бъде подписан, да бъде подписан в следващите два месеца протокол, протокол за съгласие и това, което остава, разбира се, и е политическата несигурност. Ако нещата продължат така, може би ще има избори е, през втората половина на април или през месец май и това ще бъде е достатъч, един допълнителен фактор за политическо несигурност и при тези условия е много трудно да се работи. По-специално с други правителства. И тази инерция, която е набрана, този, е, тази воля, като че ли вече позатихва. Но все пак съм оптимист е, за това, което може да постигнем. Оптимист съм и е също за участието на държавите членки в това усилие за изправене на ситуацията в Гърция и това, което виждам, което се прави, е много положително. На второ място аз съм на мнение, че за Европа е изключително важно а, в конкретния случай да не оставим, да не изоставим, да не забравим тази страна, както от финансова гледна точка, така и от гледна точка на техническата помощ. Трябва да продължим усилията в тази област и това е също така валидно и за структурните фондове. И така ще може да изгледаме едно по-добро бъдеще, различно от това, което имахме до сега през последните пет години. Сега, дали парламентът може да допринесе, да може да помогне, разбира се, политическата подкрепа на това, което е започнато като работа и като действие, както и на равнище комисия, така и на равнище това, което се извършва в Гърция и Таск Форс. Това е нещо много важно. Политическата подкрепа в рамките на законодателните процедури, които са започнати от комисията, трябва да бъде конкретизирана. И трябва да подчертаем това, което казахте вчера. Помощта на парламента ще бъде от изключително значение. И се надявам, че големите държави ще бъдат убедени в това. Аз имам малко, малки съмнения, но съм сигурен в едно, че приносът на Европейския парламент ще бъде много важен и вашата подкрепа също ще бъде от изключителна важност. Благодаря ви. Uh, Благодаря, че ми давате, давате думата. Искам да поговоря само малко за нивото на освояване по структурните програми. Последните данни за миналата година показват, че са на 34,95% от освояването в сравнение с 33% средно а, иначе за Фонда за регионалното развитие, за финансиране на всички тези а, проекти, Гърция е дори на по-високо ниво, над 39%, като 34% е средното за ЕСЕ. Ако анализираме 2011 година, исканията за плащане на Европейския съюз достигнато е ниво от 104%, което означава, че сме изплатили 2,6 милиарда евро на Гърция миналата година. Една друга област е приключването на програмите 2006-2007. Това е много важно. Миналата година успяхме да приключим всички програми по фонда за регионално развитие. Иначе има 27 програми в Гърция. Това беше забележителен брой и трябваше да платим 581 милиона евро в допълнение. Ако разгледаме реалността, обаче трябва да кажем, че по-голямата част от освояването миналата година беше постигнато заради факта, че съфинансирането беше увеличено до 85%. След това имаме повишаване до 90-95%. Успяхме да направим последното допълнително плащане през декември и поради тази причина постигнахме толкова сериозни цифри. Разбира се, трябва да наблюдаваме и качеството по освояването усвояването заедно с работната група. И тук е много важна ролята на работната група. Работи много, в много тясно сътрудничество с работната група, за да се набележат онези области, в които трябва да се постигне незабавен успех. Има някои проблематични области, където трябва да се действа бързо. Според мен е много важно да работим по разблокирането на средствата за малките и средни предприятия, както се каза. Да, има средства, те са налични, но сега трябва да се финансира и оперативния капитал, мисля, че до година ще има повече плащания към крайни бенефициери. Това е един от нашите приоритети. По това работихме заедно с инвестиционната банка, за да разрешим това съфинансиране от националните банки да бъде гарантирано и да се освободят средства, които са налични в тези фондове от наша страна. Разбира се, много е важно да продължим да решаваме проблемите, свързани с концесиите на магистралите. Наистина това ще бъде един приоритет за в бъдеще. Много е важно да работим заедно с списъка на проектите. Много работихме, за да намерим такива проекти, които да допринесат за промяна на ситуацията. 181 проекта в списъка и не искаме да се гарантира, че осъществяването и контрола на тези проекти ще продължи. Оптимистични сме, защото само по 2-3 проекта имаме известни въпросителни. По останалите трябва да видим резултати в обозримо бъдеще. Това беше по тази тема, при, за осъществяването, за прилагането. Там имаше въпрос. Според мен е много важно да се приеме факта, че структурните фондове, кохезионната политика са, може би, единствените инструменти, които в момента се използват в Гърция, за да се гарантира успешното връщане към развитие и растеж в Гърция. Разбира се, в Гръция ще остане приоритет в нашата генерална дирекция и ние ще работим много с работната група, за да видим голяма принадена стоеност от работната група и нейната работа в Гърция. Аз имам още трима души, които искат да се изкажат. Господин Ставракакис. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да ви благодаря и господин Райхенбах и на вашата група за всички опити да помогнете на нашата економика, да ни помогнете с много важна техническа помощ в различни економически отрасли. Работите от дълго време в Гърция, така че вече имате сериозни задълбочени познания за гръцката економика. Ще съм много доволен, ако може да споделите малко повече за новия инструмент, именно инструмента за споделено управление на риск. Колко е важен и колко е належащ този инструмент? Reichenbach, vielen Dank für Ihre Ich möchte mich explizit auf den... Благодаря за вашето обяснение, което се отнася до първата част на мандата. Това са структурните реформи за економически капацитет, структурни реформи, които са основно условие за доброто функциониране на държавата, изобщо за всичко. Работната група, която се занимава с този проблем, както и днес, така и миналия път, отбеляза, набеляза редица мерки, и на национално равнище също. И бях задал един въпрос. Аз съм убеден, че структурните реформи са необходими, но административните реформи не могат да се направят отгоре надолу докато е, структурата си остава така пирамидална, някакси става, нещата са много трудни, особено на място. Но нещата трябва да се сведат и на по-низко равнище. Какви са ангажиментите, които Task Force смята да поеме, т.е. какви са възможностите, е, които, има, които виждат аз форк за този подход отгоре надолу, да въведе нов подход отдолу нагоре. Тоест е, да разполагаме с необходимата подкрепа и също на местно и междинно равнище, не само горе на държавното равнище, за да може основата да бъде солидна, да може това, което се решава горе, да може да се приложи правилно долу на последното равнище на тази пирамида. Благодаря, госпожо председател. Господин Райхенбах, да, приемам факта, че повече от всеки разбирате каква е ситуацията в Гърция по-настоящем. Има хора, които смятат в полит... вярват в политическите наказания и дисциплиниране. Може би вие смятате нещо различно. Казахте три пъти, че гърците повече не могат да носят този тежък товар. Искам да попитам как вашето твърдение е отразено в политиката, която разработвате. На второ място, в тримесечния доклад на работната група за Гърция има изрично споменаване на осъществяването на големи проекти, например концесиите на магистрали. Няма никакво съмнение, че целта е да се повиши нивото на освояване. Говорите за десетки хиляди места, за създаване на десетки хиляди нови работни места. Но някои въпроси тук възникват. На първо място, в каква насока тръгвате, когато става дума за развитие? Гърция дали няма да се окаже в ситуация, в която разработва големи проекти тук-там и само това, дали това ще подобри конкурентно способността на Гърция в крайна сметка. На второ място, защо популяризирате финансирането на такива големи проекти, свързани с магистралите и пътищата по време на криза, когато знаем, че в същото време цените на горивата са скочили многократно. Няма много коли по пътищата в Гърция. А също така се изоставят и железопътните линии. А, всъщност, политиката на тройката в Гърция е да се отърве от две трети от железопътните линии и това противоречи на правилата за финансиране в ЕСЕ, защото заради тези железопътни линии са получили финансиране. А както знаете, железниците имат по-малък въглероден отпечатък. Така че е много важно да има железници, железопътен транспорт през 21 век. Искам да попитам как ще участва работната група в изготвянето на кохезионната политика за Гърция след 2013 година и какво е вашето мнение за съдържанието на политиката и как ще се отрази на бъдещето. Четвъртия ми въпрос е за местните регионални власти. Казахте, че последните реформи, реформата Каликратис, тя е положителна. Как можем да подкрепим местните регионалните власти, особено когато става дума за регионално развитие и растеж? Как можем да използваме това, за да прилагаме кохезионната политика не само за големи проекти, но и за местни регионални по-малко мащабни проекти. На последно място да обясните разликата във вашата роля в сравнение с господин Фухтен, защото това, което виждаме, показва, че господин Фухтен работи по проблемите на местните и регионалните власти. Благодаря. Thank you very much. Uh, well, let me try to explain once more. Благодаря. Нека отново да се опитам да обясня колко важен е инструмента за споделяне на риска. Както казах, в момента банките нямат готовност за поемане на е, какъвто и да било допълнителен риск във връзка с Гърция или за подпомагане на конкретни проекти. И в областта на инфраструктурата това е много сериозна трудност, тъй като е необходимо дългосрочно финансиране за инфраструктурни проекти. Без дългосрочно финансиране не е възможно да се развие инфраструктурата и проектите в нея. И така, основната идея на инструментите регламента за споделяне на риска, е да създаде възможности за банковия трасъл и Европейската инвестиционна банка да подкрепят финансирането на инфраструктура, за да може дадени проекти или да стартират, или да бъдат приключени. И в тази връзка искам да отговоря на въпроса защо тези големи концесии за магистрали са необходими на места, където трафикът в момента значително е спаднал поради кризата. Въпросът е не дали искаме да започнем такива нови проекти, а дали искаме да ги приключим защото има съществуващи договори между концесионерите, големи строителни фирми от Испания, Германия и Франция, например, които ще искат от Гърция много високи обезщетения, ако Гърция не изпълни ангажиментите си в концесионните договори за това. Тук избора между това или да се приключат тези проекти, да се финализират, или е, да се сблъска Гърция с необходимостта да изплаща огромни обещетения. Така че, като си имам предвид това, че тези проекти са от огромно символично значение за бъдещето на Гърция, трябва да ги приключим и инструментът за споделяне на риска е много важен елемент тук. Той ще от решаващо значение. Ще видим по-нататък дали достатъчен. Ораторът преминава на немски. Имаше и два въпроса за необходимостта да се провеждат реформи не само на държавно, но и на регионално и местно равнище. Това не винаги е бил наш най-голям приоритет в миналото. И тук мога да добавя, че що се отнася до подобни административни реформи, Ние нямахме конкретни идеи и препоръки, подобни на тези изразени в докладите на ОИСР. Същевременно обаче обърнахме на този е, тип въпроси внимание пред заместник министъра. Успяхме да определим поредица теми, които могат да помогнат да се подобри капацитета за управление на местните и регионални власти. Надяваме се, че по този начин приложението на проектите ще тръгне много по-гладко. Всичко това означава, че може да се управляват по-добре и други въпроси, например управлението на отпадъците. Много се радвам, че мога да ви информирам, че Германия пое водеща роля по тези въпроси. Германия пое ангажимент да работи ръка за ръка с гръцките власти. И то не само с министерствата, а с регионалните и местни власти за изготвянето на един план на действие, И тази дейност ще се ръководи от Германската дирекция за сътрудничество за развитие. Така че напредък има. Ораторът преминава към английски. Няма как да опиша с, голям, с голяма яснота каква е ролята на господин Фухтъл, но доколкото разбирам, има общо събрание, където той играе важна е, конкретна роля. От там нататък е, по-добре се обърнете към него с този въпрос. По железниците. Може би ръководителя на работната група в Атина тя е тук е, с мен днес. Може да се изкаже по този въпрос, тъй като тя е работила и по транспортните въпроси в комисията доста дълго време, така че може да ви предостави повече информация от мен. Що се отнася до бъдещето на политиката на сближаване в Гърция, действително това е много важна тема. И Генералната дирекция за регионална политика и местните и регионални власти ще трябва да се подготвят. Работната група, според мен, за сега трябва да се съсредоточи върху засилването на капацитета за приложение в Гърция. Гърция има много добри идеи, има много добри планове за действие и предложения за подобряване на ситуацията. Това, с което можем да допринесем ние, е да направим така, че всичко това наистина да се приложи и да влезе в реалната економика и в е, реалното управление. Директор Попенс и след това вашия колега, вашата колега. Благодаря. Исках само да коментирам по въпроса за регионални спрямо централни власти. Знаете, че има пет, пет национални и пет регионални програми. Тоест работим доста с регионите. Всичко това означава, че управлението на регионалните програми е на регионално равнище, а комисаря Хан като посети Гърция, се срещна и с регионалните власти. Имаме и компонент за, регион... за техническа помощ. Той помага на регионалните власти да подобрят качеството на проектите и да осигурят по-добро освояване на средствата. Също времено се грижи програмите да бъдат по-целенасочени и да вземат предвид настоящите потребности. 181 са проектите. Разбира се, има някои, които са по-големи. Има големи инфраструктурни проекти, които господин да ви обясни защо са толкова важни. Те са определени много често като елементи на трансевропейските мрежи. тези проекти са ценни за Европа и освен това сегашните проекти, които са недовършени, всъщност представляват части от, пред, от по-големи проекти и ако останат незавършени, тогава целият план няма да бъде изпълнен. В оперативните програми като цяло говорим за по-малки проекти, не само за големите. Работим и с регионалните власти по най-различни проекти. Yes, uh, on the trains, uh, the upgrade of uh, border, Salonic, Athens and Athens. Ние имаме много хубави железопътни линии, железопътна линия, която обхвава, свързва, да речем, Солон с Атина. Имаме различни товарни мрежи, така че имаме и колега, който отговаря за транспорта. Той работи заедно с властите в Атина, за да види колко са така озрели проектите и дали могат те да бъдат осъществени, така че ние наистина проверяваме зрелостта на проектите, както и жизнеспособността на проектите в съществуващия програмен период. 181 проекта, така че със сигурност на някакъв етап те ще бъдат осъществени. Like you, Искам да ви благодаря. Вече стигаме до заключителната част на тези дебати. Разбирам, че много се върши, но все още има и много какво да се прави. Така че поради тази причина ние също смятаме, че в парламента това, което каза Констанца, какво ние можем да направим е важно. Трябва да довършим инструмента за споделяне на риска, колкото е възможно по-скоро. Но опасенията на колегите, че Гърция междувременно трябва да се подготви за бъдещето, може би е ясно, така че се надяваме, че комисията няма просто да остави тези проблеми без да вземе предвид бъдещото развитие, защото всички тези проекти ще трябва да продължат или поне много от тях. Така че още веднъж много ви благодаря за информацията. Желаем на Гърция успешна работа с работната група, защото Гърция се нуждае от това. Благодаря колеги, ще се заседаваме отново в края на февруари, но не си спомням точно кога. Сега прекратяваме заседанието.